Uh, госпожи и господа, най-напред, моля да ме извините, че закъснях малко. Колеги, госпожи и господа, на 15 февруари миналата седмица стана доста сериозна ЖП катастрофа в Бузинген. Няколко души загубиха живота си. Сред загиналите бе и един от служителите в парламента. Това е Клаудио Кантиего, който бе на 40 години. Беше генерален директор в дирекцията за осведомяване. Така че тази катастрофа се оказа трагедия и за парламента. Моля ви всички да станете, да почетем неговата памет с едноминутно мълчание. Благодаря. Uh, Обикновено преминавам към дневния ред веднага, но белгийските колеги искат да вземат думата и аз се съгласих преди да започнем работата по дневния ред, да им дадем възможност да се изкажат. Знае, че uh, че Дърки Саид искат да се изкажат. Благодаря, господин председател. Благодаря, че давате възможност на тази комисия да изрази а, своят печал. Обстоятелствата са трагични, господин председател. Точната причина за происшествието все още не е изяснена, следствието тече. Продължаваме да твърдим, че ЖП транспорта е сигурен и много по-сигурен от останалите видове транспорт, но при такава катастрофа разбираме, че все пак трябва да продължаваме да подобряваме сигурността. Ясно е, че белгийските власти ще направят всичко необходимо, за да изяснят причината за катастрофата и за да подобрят сигурността на железопътния транспорт. Необходимо е също така Европейския съюз да вземе отношение, защото е, беше поставен под въпрос организацията на железопътния транспорт в цяла Европа. Е, бях е, съобщени неверни доводи. Има хора, които не познават ситуацията или я познават частично. Искам да кажа само едно. Не е вярно, че Европейския съюз не се интересува от сигурността на ЖБ транспорта. Лично аз съм бил докладчик в тази комисия по сигурността на железопътния транспорт. И винаги съм казвала, че трябва да се възприемат възможно най- строгите стандарти. Искам да благодаря още веднъж на комисията за извършената работа със съвета за подобряване на сигурността. По време на дискусията бяха е, съобщени неверни е, доводи и е, се надявам, че истината ще възтържествува. Искам да напомня, че десетина души бяха ранени, освен тези, които загинаха. Надявам се да подобрим сигурността. Бях много разочарован от твърденията, които бяха отправени след инцидента от някои организации в Белгия, що се отнася до Европейския съюз. И е, вие съвсем на място се изказахте и с това смятам да приключим. Да, благодаря, господин председател. И аз също искам да се изкажа от мое име от името на групата и да изкажа съболезнованията си на всички е, на семейства на загиналите и пострадалите. Всички казват, че ЖП транспорта е сигурен, но виждате, че когато стане инцидент, последствията са много лоши. Не трябва сега да набелязваме някой за изкупителна жертва. Може би става просто въпрос за лошо стечение на обстоятелствата но като цяло е много трудно, поне на този етап, да оценим точно какво се е случило. Ние ще продължим да настояваме на сигурността и безопасността на железопътния транспорт. Това е тема, която разисквахме в миналото, която ще продължим да разискваме. Разбира се, това е безопасността ще бъде разглеждана още много дълго време напред и трябва да се приложи възможно най-бързо в Белгия новата система за спиране на влаковете. А, също трябва да подсилим, може би, Европейската агенция на ЖП транспорта. Това ще допринесе, без съмнение, за безопасността на този тип транспорт в Европа. Предполагам, че за бъдеще ще говорим по този въпрос. Да, благодаря, господин председател. Нямам кой знае какво да добавя спрямо казаното от а, е, моите колеги. А, е, и самия парламент, както и много хора загубиха близки в тази катастрофа. Ние трябва да продължим усилията си в тази насока. А, е, някои в Белгия посочиха едва ли на Европейския съюз като виновен за катастрофата. Това е безсмислено. Мисля, че просто обаче ние трябва да продължим да полагаме усилия, за да подобрим безопасността. Например, при съгласуваността на системата между държавите членки и също така да видим какви са условията на работа за машинистите на влаковете. Като се има предвид огромния брой хора, които използват влаковете и съответно големия натиск, който се оказва върху машинистите, може би трябва да се съсредоточим върху условията на работа, за да имаме все по-използван, все по-безопасен ЖП транспорт, това защитаваме ние тук в тази комисия и аз бих желала да наблегнем още повече върху подкрепата за безопасността на ЖП транспорта, било то, разглеждайки условията на работа на персонала или на инфраструктурите. Благодаря. Искам да попитам, има ли други, които искат да вземат думата, но ви моля да бъдете кратки, въпреки че си давам сметка за а, сложността на ситуацията. Господин Тусос. Θέλουμε με τη σειρά μας να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων. Свой ред ние бихме искали да ви изкажем нашите съболезнования и да изкажем на близките, на всички загинали за нашите, на, на, нашите съболезнования. Мисля, че е, трябва да се проведе е, дискусия по сигурността на ЖБ транспорта тук в нашата комисия. Няма никакво съмнение, че има сериозни проблеми и че ще има все повече и повече катастрофи, но ние трябва да предложим мерки. Е, е искам да ви мисля, господин, е, искам да ви напомня, че вече са провеждани множество такива дискусии. Господин Крун, е, бих е, искал да изкажа на близките и приятелите на загиналите нашите искрени съболезнования, както и на колегите, които работеха тук в парламента и които случайно са загинали при тази катастрофа. Мисля, че е, е, както сме го правили неколкократно в миналото и по различни начини, да обсъдим въпроса за сигурността на железопътния транспорт и е, най-вече сигурността на транспорта в близост до големите градове. Благодаря ви, господин Фостер. Um, Благодаря, господин председател. Ние също искаме да се присъединим към изразените съболезнования и на всички от тези, които са пострадали при инцидента. Споменахте на място начина по който бългийската преса се справи с тази злополука да се опитаме да изва, изведем някакви полки от такива обстоятелства не е работа на политиците или средствата за информация. Трябва да се осмислят нещата, а не да се опитват да се тълкуват такива сериозни положения. Ако можете вие да предприемете нещо като председател, то е да напишете нещо на, от името на тази комисия, да го внесете пред бългийското правителство. Трябва да изчакаме, така че и властите, и следователите да открият каква е причината и в бъдеще да бъдат избегнати такива злополуки. Благодаря, госпожо Фостер. Ако нямате възражения, бих искал да пише на министъра на транспорта да изразя нашите съболезнования и желанието да изчакаме официалния доклад преди а, да стигнем до някакви заключения. Винаги се удивявам, всеки път, когато има злополука, колко бързо се стига до някакви заключения, ще ми се хората да изчакват, да излезат официалните доклади първо. От изказаното, очевидно в тази комисия ние се отнасяме с а, съчувствие към пострадалите, към служителите на железопътната компания и ще изчакаме заключенията за причината за тази злополука. Благодаря. Сега Минаваме към дневния ред. Бе ми казано, че а, има задръстване от Люксембург, камионите някъде са закъсали, липсват някои досиета. Ако се чудите защо досиетата не са раздадени, то е защото са някъде в раздръстване между Люксембург и тук и Както каза госпожа Фостер, не само в Великобритания всичко замира като падне сняг, а и другаде. Ще ви раздадем документацията в близко време. Следващата тема е приемане на проекто дневния ред. Няма заявили желание за промени. Ако нямате възражение приемаме. Също така одобряване на протоколите от а, януари. Ако нямате възражение, вървим нататък. Доклада на господин Вандален за политиката в областта на мореплаването. Закъсняхме с тази точка. По обясними причини имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Щастлив съм да мога да ви представя докладът такъв, какъвто е оформен сега. Това е тема, която ми е при сърце и за мен следователно наистина е привилегия да мога да се занимавам с този доклад. Първо, искам да поздравя Европейската комисия – за това, че е подготвил такъв изчерпателен документ. Това е един великолепен документ, между другото. Добре е, че точно сега се занимаваме с морският сектор, защото кризата го засегна и него. Годината определено е тежка за този сектор – през изминалите няколко месеца проведохме дискусии, в които участвах и аз, разбира се, и установихме, че има леко възстановяване и напредък в морския транспорт. Ще трябва също така да видим кои ще са темите, с които ще се занимаваме през следващите години, теми, които са важни за цялата морска, селеморски транспорт. Документа на комисията е много изчерпателен. Аз лично успях да се консултирам с докладчика в Сянка. Стигнахме до заключение. Успяхме също така да наблегнем на някои приоритети. Приоритети за парламента имам предвид. Ще се спра на тях съвсем накратко. Също така можете да ги видите и в проекто доклада. Но нека, нека все пак да се спра на някои от точките. Трябва все пак да а, се изтъкне, че морският транспорт има световно измерение. Всички типове транспорт, а, разбира се, са засегнати директно от нашата комисия. Ние се занимаваме с тях, било то ЖП транспорта, било въздушния транспорт. Но морският транспорт наистина има един световен характер и че трябва да подобрим конкурентоспособността в този сектор. Това се казва и в доклада ни. Вторият основен елемент – е а, значимостта на самия сектор, сам по себе си. Мисля, че това трябва да си личи от доклада ни. Нашия доклад трябва да носи ясното послание до каква степен морският транспорт е важен както за економиката, така и за ежедневния живот на всеки един от нас. Защото по морски път се превозват стоки, не се превозват и пътници. И когато се говори за устойчиво развитие, това е много обещаващ тип транспорт за бъдеще. Трета, третата основна точка. Държавните помощи. Разбира се, обсъдихме го с комисаря. Това ще бъде един от приоритетите, когато говорим за морски транспорт, си даваме сметка, че не можем да избегнем, не можем да се лишим от държавни помощи и субсидии. Естествено, очакваме също и а, е, последната дума, така да се каже, на комисара Калас, който трябва да се изкаже в следващите няколко месеца. Предполагам, че и Генерална дирекция конкуренция ще се произнесе по въпроса, но ще имаме няколко месеца да обсъдим и да решим въпроса с държавните помощи. И разбира се, има също така един социален характер. Става въпрос за заедостта в този сектор. Имаше предложения, направени тук, за да се гарантира заедостта трябва да сме сигурни, че работните места ще бъдат запазени, доколкото това е възможно, но нека да не забравяме, че в Европа сме изправени пред застаряване на населението и на работната ръка. Това засяга директно и морският транспорт, така че ние трябва да осигурим една стабилност, стабилно бъдеще за професиите, свързани с морския транспорт. Тук не говоря само за индустрията, но също така и за всички предприятия, косвено свързани с морския транспорт. Примерно индустрията по трансформиране на продуктите, научно-развойната дейност, така че това са индустрии, които са свързани в клъстери и трябва да имаме един общностен подход – Говорихме също така и за важността на контрола, на наблюдението. Аз лично се занимавам с този въпрос от вече над 6 години. И е очевидно, че трябва да продължим с същите стриктни контроли, стриктно наблюдение, за да осигурим качеството на морската индустрия. Но от друга страна тези контроли не трябва да са тежък товар за морската индустрия. Може би просто трябва да имаме един подход, който се базира на измерването и поемането на риск. Има специален а, пасаж в доклада за тази тема. А също така не трябва да забравяме и опасностите и рисковете, които този сектор може да а, носи на околната среда. Междуконтиненталният транспорт е много важен, но нека да не забравяме също така и вътрешния транспорт. Този транспорт трябва да бъде модернизиран, например да могат да се използват по-екологично чисти мотори и също така да прилагаме новите технологии, които са развити в областта. Това засяга както а, морския транспорт, също така и речния транспорт вътре в а, Европейския съюз. Със сигурност можем да намалим емисиите въглероден диоксид, ако използваме речните водни пътища това е част от добрите техники, така че има много, което може да се направи, за да напреднем. А също така е въпроса за екологичните пристанища. Това са пристанища, които съществуват вече в Европа и които се опитват да намалят замърсяването. И мисля, че е важно тези мерки да се прилагат във всички европейски пристанища. Сега ви давам думата и очаквам с нетърпение коментарите на колегите. Но нека преди това да кажа съвсем кратко за плана от тук нататъка. Той е за действие. ще трябва да изчакаме, за да имаме по-ясен график. Това е моят първи доклад, така че те първо ще го доразработваме. Ако може да намалим отоплението, съпругата ми винаги ме обвинява, че съм студено кръвен, но тук ми се струва, че е прекалено топло. И аз и заместник председателя просто се разтопихме. Господин Комасако, СНП. Благодаря, господин председател. Започналата дискусия по това предложение за резолюция е доста обширна. Дискусията е важна. През 2010 година економическата конюнктура е трудна. Международната економика е в сложна фаза и това се отразява на търговския флот е, на европейските страни. Ние чухме мнението на докладчика. Естествено, че могат да се направят забележки. Е, по някои точки можем да задълбочим разискванията. Господин председател, Европейския търговски флот е изправен при три основни предизвикателства. Кои са тези предизвикателства? Първото предизвикателство се изразява в необходимостта от подобряване на квалификацията на персонала, както на моряците, така и подобряване на условията им за труд и възможността за младите хора да се обучават. Ови, цифрите не, не ни правят оптимисти защото младите хора не са склонни да работят в е, един отрасъл, който все пак е много полезен за европейската економика. Трябва да се търсят решения и да се предлагат мерки, за да се сложи край на тази тенденция и е, отрасъла да стане привлекателен. Например, е, можем да предвидим дългосрочни програми е, в европейски мащаб с цел подобряване условията на труд и на живот на корабите. Бихме могли, е, например, да увеличим числеността на екипажите, за да няма умора и да намалим происшествията можем да се споразумеем по минималния брой на екипажите, които пътуват на корабите. Това са е, предложения, които можем да направим, за да стане тази професия по-привлекателна за младите хора. Второто предизвикателство е предизвикателството на международната конкуренция. Европейския търговски флот е, си изработи амбициозни стандарти и е, следствие на това възникна нелоялна конкуренция, е, която е в ущърп на европейския флот е, и е, може би трябва да се помисли за евентуални помощи. В доклада си господин Ван Дален е изразил известни резерви ние трябва внимателно да обмислим възможността за използване и отпускане на държавни помощи за търговския флот. Неговия доклад се простира до 2018 година. Примерно бихме могли да кажем, че за в бъдеще държавните помощи трябва да се отпускат само за кораби, плуващи под европейски флаг. Е, третото предизвикателство е предизвикателството на околната среда. Е, морския флот, е, търговския флот се отразяват на околната среда. Искам да напомня, че в доклада на господин Ван Дален е, отново се прави интересно предложение в е, параграф 16. Той говори е, за бонуси или съответно завишени тарифи, които трябва да се плащат при застраховки на кораби, в зависимост от това дали замърсяват или не околната среда. Аз съм сигурен, че е, когато обсъдим въпроса в комисията, ще видим какво точно се има предвид. Господин Ван Дален може би също ще е, разработи по-подробно своето предложение. Е, така, по параграф 16 се отправи призив към комисията и държавите членки да потърсят други инструменти, като, например, някакъв данък или такса върху горивото, което се пренася в, в дъното на корабите. Трябва да видим дали има основание да се приеме този параграф или не. Това е свързаното с околната среда. Като цяло споделям общата линия, която е приял докладчик. В началото ви казах, че има три предизвикателства, но всъщност има четири предизвикателства. Четвъртото предизвикателство е свързано с международното пиратство. И Специално по тази точка докладът не ми вдъхва голяма довереност. В параграф 25 се говори за борбата срещу пиратството в открито море. Той трябва да се доразвие. Това е точка, която не е изцяло от компетенциите на нашата комисия. Защо да не помислим за координирани действия между Европейския съюз и ООН за борба срещу пиратството? Например, да предвидим помощи за развитието да се отпуснат е, помощи за развитие към страните, е, от които произхождат е, пиратите. Можем да говорим и за отсъствие на адекватно международно законодателство и на адекватни международни институции, които да се занимаят с този проблем. Благодаря ви за вниманието и за търпението, господин председател. За мен беше удоволствие да направя първи коментар на доклада. Благодаря, господин председател. Най-напред, позволете да благодаря на господин Вандален за изчерпателния доклад. Документът е много подробен. Струва ми се, че едва след като получим в най-скоро време законодателната карта от комисията, ще можем да мислим за бъдещето. Мога да кажа на този етап, че бялата книга за транспорта, надявам се, също ще бъде допълнена с идеите засегнати в този доклад. Има много елементи, с които съм съгласен, особено когато се говори за превенция, заминаване под нов флаг, подобряване на резултатите от работата на корабите, но трябва много ясно да кажем, че има глобален контекст в мореплаването и трябва да бъде предприято много повече, за да бъдат приложени всички тези предложения, защото след няколко години ще продължаваме да говорим по същите теми. Съгласни сме изказаното за държавните помощи, господин докладчик. Обеден съм, че ще ги обсъдим в дълбочина, а именно как да внесем повече яснота, когато се отпускат държавни помощи за съдове, които плават под европейски флаг. И ако няма възражения, бихме могли да предвидим да получим необходимите насоки към август месец тази година, насоки от комисията. Освен това е необходима повече яснота по отношение на държавните помощи за пристанищата. Позволете сега набързо да спомена седем точки. Ще бъда кратък, защото това, което ще кажа е повторение на вече казаното, но те са най-важните. Обучението. Вече обсъдихме липсата на специалисти, недостига на специалисти. Трябва да предприемем още стъпки, освен да декларираме и да заявяваме желанието си, трябва да разработим концепция или да поканим комисията да разработи такава концепция, за да има по-конкретни резултати. Второ, околната среда. подкрепяме контрол върху емисиите. Наблюдението на емисиите, това е една необходимост, стъпката е в правилната посока, но не бива да забравяме още две неща. Не искаме в крайна сметка да се увеличат разходите на мореплаването. Мореплаването трябва да остане привлекателно особено при конкуренцията с пътния транспорт. И на второ място трябва да се увеличат обемите на помощта, така че конкуренцията в Европейския съюз да е по-силна. Корабоплаването. Приветстваме изложението в шеста точка, а именно пълно оползотворяване на корабоплаването, но в един параграф по-нататък се предвижда нещо конкретно. Този текст се нуждае от доработка. Освен това, трябва да говорим за унищожаването на корабите, без да се вреди на околната среда, подобряване на екологичните показатели в мореплаването и по-конкретно провеждането на проучвания за въздействието на околната, върху околната среда. Петата ми точка засяга необходимостта от стратегия за корабоплаването и още една точка, която е важна трябва да поговорим за разработване на мандат на Европейската агенция по мореплаване, особено в посока на разширяване на този мандат. Има възможности за това и сега. Предприемане на стъпки за опазване на околната среда. Може би не сме достатъчно дейни, но трябва да поносим и отговорност за прилагането осъществява се наблюдение на училищата, където се а, обучават а, специалисти за плаването. Помолихте ме да позабързам, но докладите за това обучение се представят тук в Брюксел, но това не е кой знае колко смислено. И с последната точка ще приключа. Пристанищата. Те трябва да бъдат обхванати по-пълноценно в плановете за транспортните мрежи. Това би било много по-ефективно, ефикасно и резултатно. Благодаря. Благодаря. Пристигнали са камионите с документацията. Благодаря, господин Благодаря, господин председател. председател. А, нашият докладчик Сенко още не е тук може би има проблем с придвижването Така че искам само да кажа на господин Ван Дален, че ние сме съгласни с доклада. Той наистина набляга на значимостта на морския транспорт, както за Европа, така и в световен мащаб, също така и набляга на проблемите, свързани с развитието му, с устойчивото му бъдеще и така нататък. Мисля, че в моменти на криза като настоящия трябва да се опитаме да намалим по някакъв начин напрежението, което се получава в местен план и световен план. Не бива ние да страдаме е, заради чуждестранната конкуренция. Защото хората, които работят както на сушата и са свързани с този транспорт, така и в морето, а, зависят пряко от нас. Благодаря. Господин Месе. Благодаря. Само две забележки, господин председател, господин докладчик. Съвсем накратко. Като цяло, вашият доклад засяга много положителни точки. Има много положителни точки. Той е много интересен. Мисля, че ние трябва да бъдем по-ориентирани а, към идеята за европейско морско пространство или европейско море, така да го наречем. И че е, целите на морския транспорт, цели до 2018, мисля, бяха споменати във вашия доклад, да бъдат а, посочени ясно, с по-ясна перспектива, ориентирана към а, общото европейско морско пространство. И втората ми забележка – засяга въпроса за намаляването на замърсяването, проистичащо от някои кораби, особено свързано с азот и с серен окис и с фини частици. В точка 14 на вашия доклад казвате, че тези мерки за намаляване на замърсяването трябва да бъдат приети на световен, световен план, за да се намали конкуренцията. Мислите ли, че тези мерки първо трябва да бъдат прияти на свето, в световен план, а ние да не си ги прилагаме в европейски. Мисля, че Европа тук, както и в много други аспекти, трябва да служи за модел и да бъде лидера и в случая свързан с намаляването на замърсяването. Благодаря. Господин председател, два-три въпроса само ще засегна. Искам да подчертая няколко от тези въпроси от гледна точка на Обединеното кралство. Споделяме загрежеността на комисията за парниковите газове, но работата, която се върши в тази посока в Европейския съюз, трябва да е предмостие към едно глобално споразумение. Освен това, необходими са и препоръки за разширяване ролята на Европейския съюз, международната общност, но това трябва да стане много внимателно, особено ако искаме да променим статуса на Европейския съюз в Международната организация по мореплаване. Трябва да има автономност на всяка държава членка в тази организация, докато в същото време има е договорена обща позиция. Обединеното кралство а, заема независима а, позиция и не би подкрепила един текст, който призовава държавите членки да ратифицират споразумение и на последно място за а, флаговете. Може би си спомняте, и аз не съм сигурна каква посока на развитие ще има, но ние смятаме в нашата делегация, че а, когато става дума за мореплаване, имаме флагове на Европейския съюз. Не е необходимо емблемата на Европейския съюз да бъде по някакъв начин включена. Господин Тусас. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Στο...» Е, съобщението на Европейската комисия има заглавие Цели и препоръки на Европейския съюз за морския транспорт. И там са определени стратегически цели в дългосрочен план. Е, и е, там са отразени така главните насоки в работата на Европейския съюз. Е, целите на Европейската стратегия са увеличение на конкурентоспособността на отрасъла, т.е. увеличение на доходите на корпособствениците. Тези, които работят активно в отрасъла, е, трябва да получат някаква полза от това съобщение на комисията защото е, по силата на конкуренцията и на конкурентоспособността на предприятията и конкуренцията с трети страни. Но нито в съобщението на комисията, нито в доклада на колегата не се споменава за това какво става в действителност а именно, че 80% от екипажите е, на корабите на държавите членки всъщност това са там там са всъщност на тези кораби се отпуска разрешение по милост. Това се отнася и за Германия, и за много други страни. Как може да се заобикалят така международните стандарти? Има проучвания, в които е ясно отразено какво се случва на практика. Господин председател, ние сме в абсурдна ситуация, защото събличаме Петър, за да облечем Павел в е, е, Европейския съюз трябва да се заемем истински с този въпрос и трябва е, да признаем, че тези предприятия експлуатират структурите, експлуатират потребностите, експлуатират износа на суровини и на стоки, е, при много големи печалби. Аз съм е, прекарал много време между 2003 и 2008 година, е, наблюдавайки отрасъла. Знам какво става. Знам, че корабособствениците искат да правят огромни печалби по 200 000 долара. Вие говорите за проблемите на екипажите, че няма достатъчно екипаж на корабите. Ние виждаме, че в момента няма достатъчно офицери, защото персонала с по-нисък чин е съкратен и е трябвало да бъде заменен с е, работна ръка, която струва по-ефтино и на която е, се плащат по 500 или 550 долара на месец. Не, няма да се спирам на правилата е, на а, Международната организация на корабоплаването. Има много въпроси, свързани с конкурент корупцията и с това дали може да имаме доверие в тази е, зелена економика в е, морския, е, в, в търговския флот. Говори се, например, за субсидии, които да се отпуснат на корабособствениците, за да е, произвеждат кораби, които да използват нови чисти технологии. Какво искаме всъщност ние? Дали е, целият търговски флот да е, се ангажира с защита на околната среда и на заетостта. Аз е, мисля, че трябва да се борим в полза на е, мерки за защита на околната среда в международен план. Комисията е, трябва да ни представи е, нова харта на корабоплаването и в тази харта да се навлезе в подробности и да се отговори на тези въпроси. Комисията трябва да предложи и успоредно мерки, е, благодарение на които да можем да стигнем до решение. Проблемите са сериозни. Благодаря ви, господин председател, за времето, което ми отделяте. Искам само да завърша с един въпрос какво ще стане с дружествата, които са в открито море? Какво ще правим? Какво ще правим? Ще продължим ли е, да позволяваме на тези, които експлуатират морето, да продължават да го правят е, и да получават големи печалби или ще вземем необходимите мерки? Господин председател, бих искал да благодаря и да поздравя господин Ван Дален е, за доклада и да направя коментар. Е, колкото до морската транспортна политика, ние искаме да осигурим удобството на е, пристанищата, на морските пристанище и е, освен това и пристанищата, които е, са на устията на реките в, е, към морето. Така че трябва да има по-обширна глава във вашия доклад за промишлената политика. чуваме за промишлена политика, свързана с морската политика. Например, корабостроителниците. Трябва е да се вземе под внимание работната ръка, техническия персонал, социалните условия, но също така и производството, което спадна, което спадна значително през последните години. И е, друго обстоятелство, което трябва да се отрази в доклада, е, това е економическото развитие. Е, в, в е, на така наречените пристанища, които са свободни пристанища и те трябва да бъдат отразени във вашия доклад. Трябва да се осигури сигурност на морския транспорт, да има центрове за оказване на помощ при спешни случаи на определени места, на определени пристанища. В Констанца, в Румъния, има такъв център в Черно море. И последното, което искам да кажа, е свързано с сигурността на морския транспорт. Вече споменахте за пиратството, обаче искам да привлека вниманието ви върху факта, че все още има държави членки, които са в черния списък е, и е недостатъчно да се, докажа, да се посочи в доклада, че всяка е, държава членка трябва да бъде е, на високо място в списъка на Парижския меморандум, но трябва да бъде и в белия списък. Благодаря. Благодаря. Нека да се спра само наказаното от госпожа Тикао. Трябва, трябва наистина да внимаваме. Наистина в, държав, в държави членки на Европейския съюз те, те са все, морски транспорт все още е в черния и сивия списък на Парижкия меморандум. А сега от комисията господин Филе Гайтис аз предварително умишлено практикувах малко произношението си на гръцки, защото знаех, че ще има много хора от тази държава. Благодаря, господин председател. <laughs> Благодаря. Наистина добре се справяте. Комисията иска да благодари на докладчика, господин Ван Дален, първо за комплиментите относно свършената от нас работа. Наистина имаше комуникация, ние работихме съвместно с секторите, и се възползвахме от опита на всички, с които се консултирахме. Мисля, че коментарите в доклада на господин Ван Дален отразяват факта, че наистина имаше голяма подготовка на досието. Няма да вляза във всички подробности, за които се спомена тук, но искам само да кажа, че комисията в повечето случаи вече се занимава с проблемите, които обсъдихме, например привлекателността на професиите, свързани с морския транспорт, по-голяма безопасност при корабоплаването, пиратството, конкурентно способността, свързана с данъчните режими. Сега тази точка се разглежда под по-различен аспект, но комисията се занимава с всички тези проблеми. Относно конкурентоспособността на европейския пристанищен сектор, това също се развива и се, заедно с европейските транспортни мрежи. и също така се спряхме и на а, така наречените магистрали, морски магистрали. Тук ние смятаме да изготвим една пътна карта, така да се каже. След лятната вакансия ще бъде готов този документ. Проекто предложението е почти готово, но искаме да се консултираме, както обикновено, с всички заинтересовани страни. Било то от администрацията, така и с участниците в сектора и чак след това вече ще бъде представен окончателния вариант – Единственият елемент, който може би ще има големи промени, е свързан с облагането с такси и данъци за от 2011 година. Имаме също един проектодоклад относно насоките след това ще има окончателен проект, представен от комисията. Не искам от сега да представям неща, които после няма да се потвърдят. Първо, искам да благодаря на докладчика за доклада, който е много насърчителен за комисията. И а, също така искам да благодаря на другите, които взеха участие. Искам да им кажа, че техните коментари са отбелязани и ще занимавам с тях сериозно. Благодаря, господин председател. Благодаря. Господин Вандален, имате думата сега. Ja, voorzitter, er zijn een paar concrete vragen die aan mij zijn gesteld. Die wil ik even... Е, благодаря ви. Бяха ми зададени няколко конкретни въпроса. И ще се опитам да им отговоря, но първо искам да направя няколко забележки от по-общ характер. Аз е, е, предпочетох съзнателно да се спра на няколко конкретни теми. Сега, когато се говори за морска политика, е много лесно да тръгнем във всички посоки. Но аз съвсем съзнателно реших е, да се спра само на 6 или 7 основни точки. И ще отговоря на колегата Флекерстайм. Тайм Искани се е, да имаме възможно най-широка транспортна и морска политика, но за да не се е, загубим, реших да е, си определя 6-7 приоритет. Трудно е да сроточиш само върху няколко точки, но аз е, се опитах да го направя. Това беше мой личен избор. Сега искам да отговоря на някои от зададните ми въпроси. Господин Комсакус, той отсъства, е, ме беше попитал нещо по параграф 16. Той не разбира защо трябва да има е, някакъв данък или налог върху горивото в трюмовете. Простичко е. Всъщност, е, по силата на този параграф, аз искам комисията да изнамери инструменти, за да се подобри сигурността на морския транспорт и за да не замърсява е, околната среда. По горива, които са особено замърсяващи, които съдържат много големи количества въглероден двуокис, тези горива трябва да бъдат налагани с по-високи данъци от тези, които по-малко замърсяват. Тоест, трябва е, да се предвиди механизъм, за да може унези, е, е, които използват е, горива, които опазват околната среда, да не плащат такива данъци, докато съответно тези, които използват горива, които замърсяват околната среда, да бъдат наказани, да бъдат санкционирани. Това е включено в параграф 16, но трябва то да се разглежда в по-широк контекст. Има пристанища, които искат да бъдат обявени за зелени пристанища, които искат да прилагат системата на бонус-малус е, за корабите, които не замърсяват. Те да преминават по-бързо през това пристанище и да бъдат облагани с по-низки данъци по този начин се насърчава, разбира се, опазното на околната среда, но трябва отново да се спрем на този въпрос. Различни колеги направиха множество забележки. Може би е, в крайна краща ще внесат и предложения за изменения. Е, един колега от Народната партия е, говори за минимален брой на екипажите, но моя дълъг опит в отрасъла на морския транспорт сочи, че трябва първо да се види при какви условия работят е, работниците, как става товарянето на корабите и така нататък. Така че не може да има еднакви стандарти за всички екипажи и за това аз предпочетох да не настоявам много на това. Е, колегата Тусас каза да, но има много кораби, е, които са под чужд флаг. Това са проблеми, с които се сблъскваме в морския транспорт, но също така и в другите видове транспорт. И заради това смятам, че трябва да вземем мерки, за да се избегне това плаване по чужд флаг. Сега, за да отговоря на колегата Тико, Има държави членки от Европейския съюз, е, които са в сивия списък на Парижкия меморандум. Аз е, взех под внимание това и всички тези държави трябва да изчезнат от този списък. Всички членове на Европейския съюз трябва да фигурират върху белия списък. Е, всъщност това е отразено в параграф 22 и 23. Така че ще чакам измененията на колегите. Предполагам, че ще направите процедурно предложение. Благодаря, господин Ван Дален. Предлагам 2 март за крайна дата за предложенията. Обсъждане в комисията 22 март, гласуване 23 март и през април пленарно заседание. Така че 2 март е крайната дата. 22 обсъждане, 23 гласуване и обсъждане в пленарно заседание през април месец. Доволни ли сте, господин докладчик? Благодаря ви за доклада. Следващата точка в дневния ред са насоките за трансевропейските мрежи, обсъждане на измененията. Това е мой доклад. И никой не го искаше, затова ми бе възложено на мен. И сега намерението ми е да направя изказване и да хвана измененията, но преди това припомням на комисията, че на последното заседание се разбрахме да постигнем съгласие за първото четене. Подчертавам, че това не е преработка на насоките, това е само отстраняване на процесуални пропуски и технически пропуски. Затова ми бе малко трудно да приема някои от измененията, които целят да променят картите и да сменят някои от обозначенията. Когато направим преработката на насоките, това може да стане, но честно казано, нямат място в този доклад. Следователно, ще ви помоля, за да можем да осигурим възможност за първо четене, да е, приемете онези изменения, които съм договорил с съвета, за да можем да постигнем съгласие за първото четене, укрепване на ролята на комисията в помощ на комисията за разработване на насоките и също така отстраняване на пропуските в картите, е, към които са присъедин... към на картите, към които са присъединени всички държави членки, смяна на датата 2010-2020 година. Първоначално направеното предложение бе оттеглено, тъй като има правни проблеми с формулировката. А, стремежа бе да се намери точна правна формулировка и сега новата формулировка е прията от съвета. Докладът при това положение би бил приемлив за съвета и така ще постигнем напредък В посока на първо четене. Има три проблемни изменения. Господин Креймер, госпожа Лихтенбергер, госпожа Тикао. Там са правени а, съществени промени в текста. Молбата ми към депутатите, ако искате да се преработват картите, добре, но това трябва да стане, когато се преработва документа за трансевропейските мрежи. А това, което ние имаме сега е един технически а, доклад. А същностните изменения ще бъдат преработени по-късно, така че трябва да изчакаме тази преработка на насоките. Но тук не има мястото на тези изменения. Има още едно предложение от госпожа Тикао, а, точка 20 от преамбюла. Тя не бе одобрена от съвета и би застрашила насрочването на първото четене. Зная, че според госпожа Тикал има някакви проблеми с Румъния и България, но аз мятам, че Румъния и България са обхванати от измененията от 2007 година. Измененията, които са внесени след присъединяването на 8-те нови държави членки, всъщност са повлекли след себе си някои грешки, които са прехвърлени срещу новите две членки. Моите изменения и това, което аз предлагам, обхваща и десете държави членки. Първоначалните 8 са следващите две. Моят съвет е да се придържа към двете изменения от докладчика и да се споразумеем за първото четене. Комисията, разбира се, е автономна но ако настоявате за тези изменения, няма да имаме първо четене, ще се проточи процедурата и всъщност ще забавим целият процес на преработка на насоките. Този документ е важен и той ни трябва а, за работа по предложението на комисията. Това са моите препоръки към вас. Ще дам думата на господин Пета от комисията, господин Креймер, госпожа Тикал. Комисията най-напред. Господин председател, благодаря. Няма какво да добавя, освен че съм ви много благодарен за работа, която е свършил докладчика и комисията, за да постигна споразумение по първото четене. Това, този преработен вариант цели изграждане на обща основа за прегледа на документа и ще бъде много полезен при този преглед на насоките, така че от тази гледна точка това ще е нещо много полезно и а, ще бъде постигнато съгласие с съвета Съществува обаче риск за договаряне по всички други елементи, които ще бъдат внесени от депутатите и мисля, че колкото по-внимателно се подходи, толкова по-добър ще бъде резултата в постигната след края на цялата процедура. Аз казах 8 плюс 2, трябваше да кажа 10 плюс 2 всъщност. Благодаря, господин председател. Това е важен въпрос. Е, ще изчака малко преди да вляза в същността на нещата. Вярно е, че това е важен въпрос за нашата комисия, но така както каза господин председателя, тук това е технически въпрос. И мисля, че гласуването утре всъщност ще е, реши как ще се развиват европейските транспортни мрежи за следващите 10 години. И идеята е да имаме един текст без особено големи промени, но все пак в малко по-различен вид. Смятам, че малките промени, които предлагате, ще ни доведат до подобен резултат. Подкрепям измененията, които предлагате и смятам, че няма нужда да приемаме допълнителни изменения. Мисля, че когато почнем да говорим за преразглеждане на тези мрежи, тогава вече можем да направим нови изменения. Така че, мисля, че би могло да се приеме текст на първо четене и после да започнем с дискусия относно а, преразглеждането на тези транспортни мрежи и ще влезем тогава в същността на въпроса. Целта е да имаме координирана, интегрирана, многомодална а, планификация. След това този процес трябва да бъде придружен от ангажименти, които да са поети както от новия комисар, така и от испанският министр, създаването на нов фонд и други подобни. Благодаря. Благодаря, господин Стеркс. Благодаря, господин председател. Ние... а, а, ние, ще, ние ще подкрепим вашето, вашата позиция. А, мисля, че все пак трябва да се съобразим с действителността. А, Вярно е, че за в бъдеще ще има преразглеждане и за това поддържам измененията на госпожа Тикао. Ние е, трябва да описваме проблеми, които отговарят на действителността. Преди е, е, 5-6 години е, Имаше по-малко държави членки, обаче това няма значение. Сега има 27 държави членки и документа трябва да отразява фактите. Иначе става смешно. Е, след 2-3 години ще стане Биг Бенг, ще има други държави членки. Това отговаря на духа на Европейски съюз. Ние имаме 27 члена и всеки документ е, трябва да учите този факт. И затова искам да подкрепите това изменение на госпожа Тикао. Вторият ми въпрос. Е, новите техники. Е, аз е, е, говорих с Вили Пичи, който отсъства, но мисля, че тук в Европейския парламент никога не сме приемали решения в полза на тези бързи системи. Винаги сме казвали, че е, искаме да изградим цялостна система, докато с е, е, е, това магнитно окачване ние винаги сме защитавали е, тази позиция, която колегата винаги е повтарял. Той е казвал, ако немците искат е, е магнитно окачване да го правят, това няма нищо общо с Европейския съюз и с транспорт. Сега немското федерално правителство, което на времето направи всичко необходимо, сега вече не говори за магнитно качване. В, дори Бавария, където имаше мнозинство, беше отменено това окачване и се чуди как се стигна до там. Мисля, че се казаха някои неща или просто извадиха от шапката на някакви аргументи, които не съществуват. Напомням ви, че господин Штойбер, който отговаря за намаляването на бюрокрацията, даже не се говори за Бавария, за Транш Штройбер или Бърс Штран, Штройбер, но 4% от населението е против такива неща ако искаме да намаляваме бюрокрацията, да отменим това. Никой не го иска. Защо го вадим пак от шапката? Това не е отговаря на действителността и за това искам да остане нашето изменение, да го гласуваме и да го подкрепим, както и да подкрепим изменението на госпожа Тикал, която твърди, че ние сме Европейски съюз с 27 члена. Mulțumesc, domnule președinte. Evident... Благодаря, господин председател. Разбира се, всички разбираме, че трябва да имаме споразумение на първо четене. Но при изменения 6 и 5 всъщност става въпрос за технически грешки. И не се променя съдържанието на картите. Така че, нека, надявам се всички да признаят, че тези изменения всъщност са чисто технически и просто а, поправят грешки, които съществуваха в предишни документи. Същото въжи и за изменение 5 и за изменение 4. Мисля, че изменение 4, което вие предлагате, господин председател, разрешава частично някои от промените в изменение 5, с, с изключение на а, това, че там се споменава само за присъединяването през 2003. Трета. Мисля, че изменение 4 може да бъде променено, ако разбира се и вие сте съгласен с мене. Така че да можем също да се позовем на действията за предприсъединяване през 2005, които засягат директно България и Румъния. Мисля, че това ще бъде добре и за Европейския парламент. Тоест, когато приемаме документ тук през 2010 година, трябва да споменем и за 2004 присъединяването, но също така и за 2007, защото иначе не е добре за нашата ам, репутация. Но тъй като в миналото в документите липсва един от двата елемента, от двете присъединявания, мисля, че сега е момента да се вземат предвид всички разпоредби от двата договора при присъединяването. Е, мисля, че съветът също ще приеме по-удобно изменение, защото това е логично. Относно изменение 6. Искам да се промени заглавието на карта 5 и 6, засягащи Черно море, които обаче а, там тях не се споменават България и Румъния. Вярно е, че те засягат България и Румъния. А, засягат Черно море, но трябва също така да се впише и България и Румъния. А, защото такъв е случай с Балтийските море и с Средиземно море. Нека да коригираме картата в точка 6 а, и да пише Черно море, а не да имаме две имена на две страни само. Това са технически грешки и това исках да ви помоля да направите. Благодаря. I, response... Благодаря. В отговор на казаното, най-напред по отношение на четвърто изменение, ако то бъде изчетено, както съм го предложил, има една решаваща реплика. Всички държави членки, гласи то. Всички държави членки ще бъдат включени, ако това изменение бъде прието. Тази идея, че България и Румъния са изключени, я отхвърлям, защото всички държави членки ще бъдат отразени в картите, прияти са по нещо свързано с последния регламент. Не може да бъде по-всеобхватно от думата всички. Не съм съгласна с това, че всички 27 държави членки не са обхванати. С цялото ми уважение, аз ще се придържам към четвъртото изменение. 15 и 10 25 на не 27, но когато кажем всички, казва председателя, това означава всичките 27. Аз в момента няма да водя този спор с вас. Текстът е изменен, много сериозно е обмислен, за да може да бъде съвършенно точен текста. Аз смятам, че България и Румъния са обхванати от текста и България и Румъния са на това мнение, защото в съвета те са приели текста. Не виждам какъв е проблема. По въпроса за шестото изменение и Черно море, аз съм против това изменение, защото така се променя географската настройка. Вместо да говорим за България и Румъния, говорим за Черно море. Черно море е много по-голямо от България и Румъния. Аз не съм а, против това при прегледа на насоките да се измисля ново название на тази карта. Не се противопоставям по време на преработката да, на, да зачеркнем трансрапит, например, като основополагаща философия. Това, което всъщност аз казвам, е, че а, не този доклад, а следващия доклад, който е същинската преработка на трансевропейските мрежи, ще засегне тези въпроси. Иначе аз оказвам пълна подкрепа на заетата от вас позиция, но тя не е съвместима с този доклад. Това няма нищо общо с транспорт, няма нищо общо с Европа и с този доклад, но наблягам на тази позиция и се придържам към нея. Що се отнася до 2005 година да бъде добавена тя към измененията, нямам възражения, ако а, получа разрешение, т.е. каже ми се, че е съобразено с правото и а, тогава бих добавил 5 към 2 и 3, но ми е необходимо да получа пояснения и да ми бъде дадена зелена светлина. Ако е приемливо, то тогава аз ще променя устно това изменение. Ако има проблеми, обаче аз ще се придържам към първоначалното си предложение. Всъщност, сега аз искам един малък въпрос да ви задам. А, за изменението България, Румъния и Черно море. Защото това, което казвате за Черно море е правилно, но ако говорим за държави и то за компетентни държави... Ние не говорим за държави по принципа за България и Румъния. И поради това си припомняме кои са държавите членки. Мисля, че не можем да твърдим такова нещо за 2005 година, защото тогава няма съвет, няма решение на съвета. Точно това ми е проблема. Трябва да проверим юридически как стоят нещата. Сега, Румъния и България вместо Черно море. Аз съм против. Аз имам чувството, е, че е, всъщност е, ние е, променяме картата от оригиналния документ е, ТНТ. Няма значение дали е вярно или не, но просто не е това не се засяга в този доклад. Е, после, когато е, променяме нещата, няма проблем. Сега докладът е технически и е, трябва първоначалните 10 да бъдат включени и след това вече да внасяме изменения. И за това аз не мога тук така да приема промените и за това е, искам да се придържаме е, към казаното е, аз ще проверя за 2005. Може и да е така. Е, ще проверя обаче. Е, колегите твърди, че е истина, но ще проверя. Но съм сигурен, както вие казахте, че няма решение на съвета от 2005. Силвия има думата. Well, I, I understand. I, you... Да, знам, знам Разбирам какво казвате, обаче искам моя доклад да си остане от чисто технически характер. Благодаря, Брайан. Колкото до заглавието Черно море, ако погледнете картата на Средиземноморието, има е, страни, които не са членове на Европейския съюз, обаче все пак заглавието е Средиземноморие. Сега, като говорим за морета, е, които са близо до Европейския съюз, говорим за морета. И това е проблема в точка 6. Искаме да го променим. Дали да стане сега или по-късно, мисля, че все пак е, би било грешка да не направим това изменение сега. Сега колкото до 2005 е, година и присъединяването на други страни, мисля, че е, е принцип е, да отразим всеки акт за присъединяване на нови страни и промените да се внасят съобразно последните страни, присъединили се към Европейския съюз. Така че едва ли има проблем, че се споменава за акт от 2005 година, защото е, току-що споменахме последните две страни, присъединили се към Европейския съюз. А, мисля, че вече отговорих на въпроса за 2003 и 2005. Когато става въпрос за Средиземно море, да, това е посочено в настоящия доклад. А относно Черно море и България и Румъния, това се преразглежда в а, другия документ, който ще засяга вече новите промени аз не мога да започна тук да променям имената. Това е технически доклад. Целта е нещата да бъдат коректни, за да можем да продължим нататък. Не знам дали комисията иска да каже нещо, да ме подкрепи, да, да не ме подкрепи. Отчаяно ви призовавам. Не ви напомням, това не е преразглеждането на насоките за тенти. Това е просто база за по-нататъчното презглеждане на Соките. Комисията, ще ми... Ще кажете ли нещо? А, господин председател, аз надали ще бъда по-убедителен от вас, но все пак искам да попитам. В изменение 4, какво става, за какво става въпрос в точка от преамбюла 20? Там не се говори за а, карти, а, с определени имена. Там се казва за всички държави членки. И идеята му е, съществуването му е всъщност да поправи корекцията, която да поправи всъщност това, което беше казано за присъединяването за 2003, а именно да се поправи проблема с България и Румъния. Така че тук говорим за процеса за а, преразглеждане на целият документ. Може би от политическа гледна точка ви се струва странен този текст, но е напълно обясним, напълно логичен от правна гледна точка. Господин председател, вярно е, че трябва също така да се дискутират преразглеждането на насоките за ТНТ. Тук обаче разискваме методология, а не отделните технически карти. Допълнителни информации ще дойдат тази пролет. И имаме цялата година да разискваме допълнително този въпрос. Добре. Вижте, ще прекратим тази дискусия. Имате моя съвет. Утре можете съответно да гласувате така както решите да го отхвърлите, да го приемете, но аз ви обясних причините. Ако наистина а, искате да вземете думата, ще моля да бъдете кратки. Да, благодаря, господин председател. Комисията, колкото разбрах, казва, че се повтаря, когато говорим за 2003-2005. Но аз лично считам, че от чисто принципна гледна точка трябва да включим и да споменем всички договори за присъединяване. Дори и от правна гледна точка нещата да са коректни. Да, благодаря. Но все пак, ние тук променяме и оправяме проблема от 2003, а не от 2005. Добре. Това е елемент, по който ще гласуваме утре. Следваща точка от дневния ред. Доклада на господин Кун за региона на Балтийско море. Съжалявам за закъснението, господин Кум, Давам ви думата. И а, ви моля някой да поеме предателството за 15 на минути. Като комисия по транспорта, в качеството ни на такава комисия, ние оказваме консултации на другите комисии. Сега ще направя няколко коментара за транспортната политика. Събрал съм ги в 10 точки. Естествено, става дума за важни транспортни артерии и всички видове транспорт трябва да работят съвместно. Ако погледнем трансевропейските мрежи, обаче, ще видим, че има и съседи, като Руската федерация, която играе основополагаща роля. Ако погледнем какво е положението в Балтийския район, имаме паневропейски мрежи и съществуваща инфраструктура, ЖП транспорт, пътна, водни пътища и те трябва да бъдат укрепени. А, така че докладчиците в Сянка се съгласиха, че това са важни въпроси. Освен това, постигнахме съгласие за основните оси от Пале до Берлин трябва да бъде разширено. Също така, що се отнася и до магистралите на морето а, и балтийските ЖП линии. Всъщност трансевропейския път 21. Финландските морски пътища също така са важни тези, които са в а, вътрешността на страната. Те са важни и по отношение на околната среда. И биха могли в същото време да бъдат разширени, за да има по-ефтин транспорт и по-екологосъобразен транспорт. Естествено, Балтийската стратегия трябва да бъде част от плана за действие на Европейската комисия, да има по-конкурентни пътища, водни пътища Критериите в същото време трябва да обхващат и горивата и цените да не са такива високи, че да се постигне обратния ефект, а именно стоките да не бъдат превозвани по водните пътища, а чрез сухопътен транспорт. Безопасността е много важна това е свързано и с политически аспекти, които трябва да бъдат отразени в плана за действие. Трябва да се отчета колко са натоварени различните протоци, дали да има стационарни радари, които да наблюдават движението на съдовете да има на разположение пилоти, които да работят там. Това са все неща, на които трябва да обърнем внимание. Има и една друга област, е, която е част от правомощията на нашата комисия туризма. Втория Балтийски форум по туризъм беше проведен. Предприемат се стъпки за укрепване на този отрасъл. Едно от е, условията за постигане на това е да стане по-достъпен този район, за да бъдат привличани туристите. И Балтийския район може да бъде много привлекателен. Спорта също играе е, особена роля. Това са темите, които нашата комисия трябва да има предвид. И така, Балтийския регион може да се превърне в една, доб... в една добра част от Европа в економически план. Това трябва да бъде нашата цел. Господин председател, господин Кун, дами и господа, скъпи колеги, Нашият е, докладчик в Сянка пътува от, е, Лат... от Литва. Но аз е, разговарях с него и затова господин Кун мога да подкрепя казаното от вас. Бих искал да доразвия точка 5 и 6 от вашето становище. Мисля, че трябва да помислим за идеята за обсерватория, за наблюдателна кула, за емисиите, особено на сяра в Балтийско море, защото има опасност от пренасене на трансфера, изобщо на транспорта, от е, морето към шосения транспорт. Е, благодаря, господин председател, казва следващия оратор. Нашият колега, който е, е докладчик в Сянка, още не е дошъл. Искам обаче да направя забележка от негово име и може би това ще се отрази в последствие в измененията. Е, мисля, че е, за нас става ясно сега какви са приоритетите, но искам да наблегна на специалното разположение на Балтийските републики спрямо Русия. Те имат обща граница с Русия. Там процесите са сложни. Има по-високи рискове за околната среда. И това се отразява върху економическото развитие на Балтийските републики. Вие говорихте за е, изолацията с основание. Из, изолацията в е, която са Балтийските републики спрямо европейските мрежи. Като цяло, ние сме съгласни с това, че е, позицията ви е но искаме уточнение. Господин Крамер има думата, казва председателя. Е, Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика за свършената от него работа и за духа на съгласие. А, мисля, че сме се споразумяваме по много неща, много точки. А що се отнася до връзката между Берлин и Балтийско море, ние сме за. Но ако сте чели пресата, ще видите, че финансирането на тази връзка всъщност е анулирано. ние следователно не можем да направим много, само базирайки се на факта, че ЖП транспорта е много полезен. Например, дистанцията между Росток, Росток и Гецо е една от тези, които са пренабрегнати а, бихме могли също така да свържем с ЖП транспорт по ЖП начин и а, континента с Скандинавския полуостров. Има мостове, които са наистина гениални, но като цяло не правим кой знае какво в това отношение. Бихме могли да имаме един мост към Фелман – но нямаме мост между Дания и Рошток. Знам, че тези връзки поставят проблеми за балтийските страни. Казва ни се, да, бихме искали да изградим такъв участък, но поляците примерно не искат, другите пък няма ли възможност да инвестират и в крайна сметка става пълен хаос. Вярно е, че това засяга директно ЖП транспорта, но а, уста Хановър-Берлин може да, ако бъде построена окончателно, да а, допринесе за подобряване на трафика. Трябва да видим а, проблемите а, в северната част на Германия, примерно към Бремен и така нататък. А, и да можем да построим тази ос Y. Но като цяло, мисля, че ще бъде добре да се стабилизира ЖП транспорта, но трябва да бъде свързан с Интеррай, трябва да бъде свързан с а, пристанищата, иначе няма смисъл. Добре, ако няма други, предста... други искащи да вземат думата, виждам, че след като ги няма и докладчите в сянка и комисията не иска да се изкаже, най-добре ще бъде да дадем думата на господин Кун отново. Благодаря. Искам да благодаря на колегите за подкрепата. Особено като си предвид, че а, Балтийския регион е голям Искам да се спра на една основна точка, а именно конкурентоспособността на морския транспорт в Балтийско море и около а, Балтийско море. Господин Вандален. Балтийско море е сравнително затворено море. Но има много а, морски линии, които го пресичат и танкери, които минават от Рошток към Сент-Петербург. А също така и има и петролни кораби, които преминават през региона. Това води до екологични рискове. Господин Крамер, съгласни сме евентуално да има връзка с трансевропейската мрежа, която да стига до Балтийско море. И трябва да се преборим за това. В този доклад, който поне на настоящия етап е просто становище, ние а, все пак нека да напомним, че сме консултирани само с издаване на становище. Но нищо повече. Относно, относно околната среда, нека да помним, че Балтийско море все пак е туристически регион. Но ви благодаря за вашите коментари и е подкрепа. Извинете ме, аз бях разсеян, не взех думата по-рано, но просто искам да правя малко допълнение към казаното от оратора. За исках да говоря за връзката, връзката между а, коридорите и Балтийско море. Коридор, който тръгва от Виена и който стига до Данцик, Данск. е всъщност важен, защото той позволява да се направи връзката с Средиземноморието. Благодаря. Bien, alors, voilà pour ce, ce rapport. Alors, je vous donne le... Всъщност по доклада Искам само да ви напомня графика по доклада за становище. Е, датата за изменения е 2 март. Е, измененията ще се обсъждат в комисията на 22 март. И гласуването в комисията по транспорт ще стане на 23 март. И е, на самия доклад ще се гласува на 26 и 27 април. Сега пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Това е освобождаване от отговорност на комисията за 2008 година. Докладчика за становище госпожа Яла Сандър я няма. Виждам, че стола е очайващо празен. Може би господин Арканаман ще ни каже някакви мнения. Освобождаването от отговорност на комисията. Това е темата. Докладчика го няма. Госпожи Крамери той няма никакви коментари. Всички изменения са много четими. Няма други изменения, освен измененията на докладчика. И аз мисля, че това проекто становище на 20 ще бъде гласувано от комисията. Няма проблеми. Сега освобождаването от отговорност на агенциите подред. Да, нищо няма и тук какво да се каже. Освобождаването на предприятието Цезар. Искате ли нещо да кажете? Имате думата. Euh, euh. Vous intervenez е, Значи като цяло ще говорите за освобождаването отговорност на агенциите. Добре. Sorry. <laughs> Have... Мисля, че много от нас имаха проблеми с полети днес. Доста обърквания се получиха. Така, освобождаване от отговорност на европейските агенции по мореплаване, ЖП транспорт, пътен транспорт. Няколко изменения са предложени. По мореплаването и е госпожа Сендер. Тя е предложила няколко изменения. Като ударението се поставя върху разработването на подробни планове от агенцията, разработването на стратегия. Подкрепям тези изменения. Това е изменение първо и второ. По отношение на въздухоплаването, агенцията за въздухоплаването, там има няколко изменения, включително и някои нови, мои. Тук се спирам на въпроса за мащабните трансфери и затрудненията по планирането и въпроси е, свързани с въздухоплаването, които са по-общи и съответно се прави позоваване на междуинституционалната работна група, която е сформирана за работа в тази област. Това е работна група, която включва парламента, комисията и съвета. Тя започна своята работа. Това също трябва да бъде отразено. Госпожа Сендер има сходни изменения, свързани с прогнозите, анализите, подробните планове, които аз подкрепям. И има предложения от господин Балститис. Те са свързани с показатели за резултатите. Подкрепям пред... изменение номер 5. Що се отнася до ЖП транспорта? Има две изменения. Лично аз не ги подкрепям защото ми се ще да се наблегне на въпроса за уреждане на разхода по двете седалища на агенцията. Mm-hmm. Давам си сметка обаче, че в първото изменение се цели компромис. Отчитам този факт. Споменават се по-високите разходи. Освен това, има и изменение за Сесар – а, това е изменение е оттеглено, няма да го гласуваме. Това са моите бележки по измененията. Малко са на брой и мисля, че нещата са доста ясни. Благодаря. Госпожа Фостер поиска думата. Благодаря. Всъщност искам да кажа някои неща. Отново искам да благодаря на господин Янсев за този разбираем и подробен отчет на всички тези освобождавания от отговорност. Аз а, а, искам да кажа, че ние вече направихме обмен на мнения. Искам да благодаря и на председателя на комисията за това, че покани Патрики, е, който дойде и дискусията беше много хубава за Сезар. Имаше много изменения във връзка с Сезар. А, също така имаше и въпрос за АСА. Госпожата каза, че измененията, които са предложени, са като цяло добри. Един от тях беше, едно от тях беше оттеглено, както вече казахме, по Сезар. Обаче, когато говорим за стандарти, ние не искаме да подкрепяме освобождаването отговорност като принцип. Но това, което господин Йенсен повдигна със свършената от него, от него работа, е фундаменталното затруднение. Ако погледнем, например, агенцията аса, но в някаква степен и за Сегър. Е, Патрики е, е, можем да му гласуваме по-голямо доверие, понеже той се взема с Сезар. Е, и това, което все пак сме склонни да забравяме, е, че индустрията плаща изключително големи е, пари и за Сезар. Тук е, има много голяма промишленост, така че това не са само средства от Европейски съюз. Като говорим за АСА, две трети от е, фондовете са от промишлени предприятия. Е, така че, е, ако обичате, е, може ли да не разговаряте, господин, господин председател, да помолите разговорите да спрат в комисията? Благодаря ви много. Както казах, едно е, е да обсъждаме какви средства ние предполагаме, какви са средствата от Европейския съюз за агенциите, но всъщност средствата за АСА са от промишлеността и промишлеността създава работни места и много други неща. Така че това е, е, което господин Йенсен едва ли е точно по същество. От една страна ние е, бързо ще гласуваме тези освобождавания от отговорност, обаче някои от измененията са тежки, но това, което трябва да направим е ние трябва да бъдем убедени отново, че ще бъдат направени крачки, за да се справим с основния въпрос, като погледнем какви суми се влагат и какво значение се отдава на тези агенции. И за това в заключение искам да кажа, е, че искам да ви напомня и ви благодаря за отговора, че ние ще поканим Аса тук, защото има много въпроси, не само един. Ние искаме да обсъдим тези въпроси за тях и заради това искам е, е, така любезно да помолим координаторите да постигнат съгласие и да ни подкрепят, което става въпрос за Аса е, така че ние искаме да изясним това. Междувременно както казах, искаме да подкрепим госпожа е, е, Янсен за свършената от нея работа. Обаче, всъщност, какво правим ние сега? Гласуваме ли това освобождаване от отговорност със съответнията въпросителна? Защото искаме да сме сигурни, че действително има отчетност. Иска комисията ли да го направи това? Или агенцията да го направи? Е, трябва да се направят крачки, е, за да се справим с тези трудни въпроси, особено по освобожданата отговорност на АСА, но също така и на Сезар. Благодаря ви. Господин, Господин благодаря. Госпожа Фостър беше много дипломатична в своите коментари. Аз няма да, го, да бъда така дипломатичен, защото а, определено ми писна от проблемите с агенциите, защото мисля, че повечето от тях, особено и аз, всъщност а, взимат само средствата, а няма никакви резултати. Ам, определено все повече и повече ми писва от а, тези проблеми и искам да има нови разпоредби. А, наскоро разбрах, че аз е решила да въвежда разпоредби в сектор, който, нека напомня, всъщност а, засяга примерно яхтите. А той не е търговски сектор, той е чисто хоби. И като цяло този сектор до сега винаги се е саморегулирал много успешно, повтарям, много успешно. Така че ще се опитам да не губя кръвия тук, но мисля, господин председател, все пак тази агенция да и бъде поискана сметка и да открием едно разследване, да започнем едно разследване относно на действията. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Борн. Нямам представител на комисията. Госпожа Ела Сендърс пристигна, а, защото а, всъщност е, може би ще стане така, че ще й дам думата по много, за много дълго време, защото гос... Нека да кажа съвсем накратко, когато госпожа Йенсен представяше своя доклад за агенцията по ЖП транспорта, нямаше нямаше истински складалище, имаше само едно а, място за контакт, така да се каже, в а, Лил. Но а, подобна организация всъщност позволява да се правят а, економии на средства, но е вярно, че а, местните власти финансираха половината от Европейската агенция докато останалата част беше финансирана, разбира се, от самата агенция. И именно за това тук представих едно изменение, защото всъщност от чисто сградна гледна точка се правят економии и то, да кажем, около два пъти – що се отнася до амортизациите на сградния фонд. По другото изменение, явно сме съгласни, има наистина трудности, е, защото в ЖП транспорта трудно намираме експерти. Първо, защото те са застаряващ вид. А, няма много млади, които са поели по този път. И държавите, които и без друго имат големи проблеми с своята железопътна инфраструктура и са предприели големи промени, не позволяват експертите им да бъдат взети. И именно за това ни липсва допълнителни ангажименти. Госпожа Ела Сендър, бихте ли говорили от името на госпожа Янсен? Благодаря. Благодаря, Брайан. Да. Извинете ме, господин председател. Бях блокирана, така да се каже, в Коклубу. Относно освобождаването от отговорност за транспорта има две изменения на господин Крамер, които изглеждат приемливи. Едното от измененията е историческо напомнене и второто подчертава още повече нуждата да обясним на пътниците какви са техните права. Ако сте съгласни с тези изменения и ако колегите са съгласни също така и с моето изменение, където се опитвам да спомена малко повече туризма, мисля, че можем да постигнем споразумение. Що се отнася до доклада на госпожа Янсен, благодаря и за това, че а, пое отговорността да разгледа тези сметки на агенциите. Аз лично а, внесох две изменения относно морската безопасност. От доста години се занимаваме с този проблем. Имахме много често полезни дискусии. Агенцията по морски транспорт. Изпълнява всичко, което е предвидено в оперативен план, дори и понякога да има едно такова разпръскване междинно разпръскване, когато агенцията използва финансите за неща, които според нея са важни, но ние, примерно, не сме съгласни с това. Така че, мисля, че трябва наистина да направим едно изменение, както съм го направила, за да напомним ангажиментите на тази агенция. И относно Европейската агенция за въздушен транспорт и безопасност на въздушния транспорт представих няколко изменения, като искам по-подробни планове. Самата комисия ни уведоми, че има проблем и че нещата трябва да бъдат уточнени. Но искам да задам въпрос на докладчика. Какъв е, е мандата на нашата група върху децентрализираните агенции. Казва се, че имаме правомощие за контрол. Предполагам обаче, че госпожа Йенсен няма да поиска да оттегли правомощията за контрол на Европейския парламент и на колко бум. Именно затова исках да задам въпроса на госпожа Йенсен. Относно Европейската агенция за въздушен транспорт, не може да има дублиране на места, не може да има дублиране на съседалища това да води до объркване на гражданите. Целта е също така да се подобри достъпа а, до летищата. Бихме искали също така да има допълнително ангажиране на страна на госпожа Йенсен. Агенцията трябва да увеличи персонала си, и да стигнем до, едно, до един компромис. Господин Рике тук е прав. Определено става въпрос за динамиката на агенцията, която трябва да бъде подсилена. Благодаря, госпожа Йенсен. Искате ли нещо да добавите? Надявам се да бъдете дипломатична, също както госпожа Фостър. А, а не брутална, като, госпожа, като господин Брадбърн. Благодаря много. Естествено, добре е тази комисия да се срещне с агенцията, по-конкретно агенцията за захоплаване, да обсъдим какви проблеми съзира всяка от страните. Между институционалната група, вие попитахте за какво става дума. Все повече агенции се създават, все повече регулаторни органи се появяват. Някои от тях, можем да твърдим, заменят част от администрацията, т.е. извеждат се разходи извън административната структура и парламента мисли, че или поне има нагласата, че така се отнемат от средствата за оперативна работа. Това е спорен въпрос. Със съвет е постигнато съгласие и с комисията, че когато бъде сформирана агенция, да се следва определена процедура, да се прави оценка на въздействието, да се прави задълбочено проучване на ползите и разходите, економическа обосновка. Преди е, две години комисията направи една оценка на цялата система и излезе със становище, че е необходимо е, цялостна реформа, постигане на междуинституционално споразумение и без формирана тази междуинституционална група. Трябва да видим кои комисари ще бъдат сред членовете Но обикновено комисара по бюджета, по контрола, обикновено са в нея. Също така и представители от съвета. Сега ще шесте най-големи групи са представени. Аз също, аз съм част от тази междуинституционална група. Провеждаме много проучвания на цялостната система от агенции, как тя се развива, какви са общите проблеми и кои биха били евентуалните общи решения – не става дума за това да вземем решение дали определена комисия да не бъде заменена или бюджетната комисия с нещо друго. По-скоро се прави преглед на всичко с оглед на новото междуинституционално споразумение. Много е интересно. Не бих искала да навлизам в същината на въпроса сега, но това е една възможност за по-задълбочена реформа. Има много сходни проблеми между агенциите, като например регламентите за длъжностните лица, финансовите регламенти, които могат понякога да поражат проблеми. Една агенция, например, може да твърди, че е невъзможно някой да кандидатства за търг за мобилни телефони. И всичко това трябва да е съобразено с потребностите на европейските институции. Има и други по-основни въпроси. А, които изискват обсъждане при пълна представителност. Комисията има своя роля, но въпросът е кой носи основната отговорност. Спомням си, че веднъж зададох въпрос на комисаря по транспорта, комисар Баро. И въпросът бе свързан с определени самолети. Дали те имат проблеми. Австрия и Дания да не даваха разрешение да летят тези самолети. Франция не постъпи така и затова аз го попитах какво се случва. И агенцията по а, въздухоплаването дали а, всъщност прави мили очи на бомбардие или не. И тогава Имаше огромни проблеми с от предоставянето на отговори на всички следващи въпроси. И аз видях от поведението му, че той никак не хареса начина по който се развиваха нещата, а, че него ще го обвинят за всичко, ще понесе всички удари, но не може да каже. Аз, например, ще уволня изпълнителният директор. Така че въпросът всъщност е кой носи основната отговорност. И много е важна тази работа в този контекст, но тя е много важна и в по-глобален смисъл, така че това е нещо, което ние ще правим периодично. Подкрепям предложените от вас изменения и отново ще прочета изменението на господин Рикел, що се отнася до а, наймането на служителите и тежеста, която представляват това. Много е трудно да бъде решен този въпрос, тъй като нямаме специалисти в европейски мащаб. Имаме си национални специалисти по ЖП транспорт, например. Господин Кун също изрази желание да вземе думата. Моля да бъдете кратък. Колежката Аяла не можа да присъства. Знаем какво е положението с транспорта. За агенциите съгласни сме с госпожа Йенсен, докладчик. Е, колкото до европейските агенции, колегата Рике направи хубави предложения, които ние подкрепяме. Това е ясно. Сега, колкото до комисията и до нейната оценка, сега тук се обръщам към госпожа Айла Сандер. Дали в изменение 2 и 9.1 да има разделно гласуване? Първата част да стигне до областта на туризма, а втората част и изказва удовлетворение от новото и така нататък. Госпожо докладчик, това възможно ли е? Господин е, Кун, винаги можете да получите разделно гласуване, стига да ни го кажете по-рано. Е, искам да госпожа Айя Сенда да изрази съгласието си, но това е друг въпрос. Mm-hmm. Е, извинете, господин председател, аз не разбрах. Е, какво искате да разделите? Втората част е, за многогодишен бюджетен план, значи това е 9.2. 9.b. Второ изменение. The first part Първа част. Първата част трябва да стигне до в областта на туризма. Да, значи действата предприятия в областта на туризма, това е първата част. И втората част е изказва удовлетворение от новата правна рамка. Разбрахте ли, госпож? М- предполага се, че а, ако искате да го разделите, няма да има споразумение. Айела от, отговаря, има молба за разделно гласуване, да, добре, ще прием. Добре, ако вашата група е съгласна, няма проблем. Благодаря ви. В такъв случай Преминаваме на доклад на господин Алка Драуи. В момента е, той е в економическата комисия е, и представи друг доклад. Ще се опитам да започна дискусия по измененията по доклада. От е, негово име ще направя едно общо представене на коментарите, които направихте, но според мен основният въпрос е индивидуалното включване на самонаети шофьори в правилата за работно време. Was and is divided on this question. I mean, for inclusion there are uh... Ще има три групи. И Има голямо разделение в този доклад. Мисля, че господин Алка Драуи се е опитал да намери компромисно решение, като, се включва самона... като е включил самонетите шофьори в категорията с най-добри условия. За... Знам, а, че искаше да има, трябваше да има нов включване а, и на часовете на товарене и разтоварване в времето за шофиране. Разбира се, трябва да има и специфични а, машини, които всъщност да отчитат времето, през което се е а, карало. Имаше недоразумения и несъгласия тук. Доколкото си спомням, господин Крош или госпожа Йенсен е, и бяха изготвили едни изменения, като разгледаха въпроса под съвсем различен аспект. А, именно да се включат и а, шофьорите на превозни средства под 3 тона в а, а, тази категория. И евентуално това да се засегне и в директивата за работното време. От друга страна пък беше казано, че това не е нужно. Така че тук има несъгласие. От една страна да включим ли а, независимите самонети шофьори, също така да се включат ли или не а, превозните средства под 3,5 тона. А, определено ще има дискусия по тази точка. Мисля, че ако погледнем отвън, ако се приеме идеята на докладчика в Комисията по транспорта, това може да доведе до компромисно решение в Комисията по заедостта и съответно в пленарна зала. Мисля, че има елементи на доклада, които със сигурност ще бъдат засегнати и в Комисията по заедостта и в пленарна зала. Но това е нещо, което трябва да вземем предвид, като разглеждаме нашата позиция, когато разглеждаме докладите тук. Да, дох ви съвсем кратка представа. Не мога да вляза в детайлите, просто ви представих проблема. И мисля, че чакайки докладчика, можем да започнем дискусия. Е, съжалявам, извинете за закъснението, господин председател. Е, мисля, че не е хубава идея е, два доклада едновременно се разглеждат в две различни комисии natuurlijk die ingediend werden. We hebben deze ook besproken met de collega's. Eh, Schaduwrap... По измененията говорих с колегите, с докладчиците в Сянка и аз предложих е, допълнителни изменения е, възоснова на общите принципи, е, които споменах, когато преди няколко седмици се правеше общо представяне на доклада. Опитах се да прехвърля това разделение 50 на 50. за приложението на някои разпоредби. Аз предложих допълнителни изменения за намаляване на административната тежест. За самонетите шофьори искаме да се ограничим до информацията, която се е, регистрира от е, диска, е, но се чудим дали самонетите трябва да се включат в тези разпоредби в изменение 32. Не, пак спирам на шофьора на автобус. При шофьорите на автобуси е, трябва да се взема предвид е, качването и слизането на пътниците. И е, при времето за почивка да се отчитат данните, записани в тахиграфа, за товаране и разтоварване трябва да се взимат предвид и някои допълнителни задължения на волнонаетите, които са извън обичайната им работа. В 37 уточняваме е, как са записани данните с тахиграф, как да се съхраняват те. Така че това е горе-долу същото. Знам, че има колеги, които не са съгласни. Знам, че има колеги, които не искат да включат е, самонетите шофьори. Други пък искат. Утре ще гласуваме и ще видим какво е мнението на мнозинството в комисията. И ще видим и какво е мнението е, на комисията по заетостта. И в пленарна зала трябва да потвърдим е, подхода си. Госпожа Янсен и колегата Ош са направили изменения. Съгласна съм с някой от тях. искаме да не включваме шофьорите на тежкотоварни автомобили под 3,5 тона. А, сега говоря за изменение 27. Е, на, на практика не винаги е много лесно. Но трябва да има дискусия и да се види дали е, тези е, автомобили под 3,5 тона да се включат. Не, аз казвам не, колегите искаха да се включат. По изменение 30 и 33 искаме да се разшири определението. Говори се за мобилни работници. А, мисля, че а, в момента проверките са национални, може би проверките трябва да са по-европейски. Аз съм направил а, е, предложения и не трябва да А, е, заличаваме някои елементи от определението на, на самонает работник и мобилен работник. Имаше изменения по сигурността на движението, там няма проблеми. Изменения на госпожа Кол. Обмен на добри идеи между държавите членки за идентифициране и елиминиране на фалшиви самонети. Госпожа Лихтенбергер прави изменение за работата нощно време. Мисля, че има доста разногласия и ще видим в каква посока ще тръгне вота. Това е като цяло това, което съм предложил. Имам петима пожелали думата. Имате по 3 минути, тъй като темата е важна. Така стоят нещата. Започваме с господин Кун, НП. Бих искал да кажа следното нещо от името на НП. Изменения 19 и 13 са важни. Те подчертават, че ние сме готови за компромис, т.е. превозни средства по 3,5 тона които, чието водачи а, са найти работници. Те трябва да бъдат включени в обхвата на директивата. Прегледахме статистическите данни и те сочат, че именно в тази област се случват повечето злополуки. Следователно, необходими са мерки за безопасност там, където има най-големи рискове за безопасността. Не сме съгласни, че всички самостоятелно работещи водачи би трябвало да попаднат в обхвата на директивата за работното време. След това стои въпроса е, за предполагаемите самостоятелно работещи. И следващата стъпка би била да се приеме една директива, посветена именно на този въпрос. Определението на работно време през нощта вече си има свое определение в друга директива. Не е необходимо да повтаряме всичко това от начало. Подкрепяме и това, че безопасността по пътищата трябва да включва и социалните аспекти и бихме приели това директивата да бъде подложена на пълна оценка след две години. Що се отнася до нашето заседание утре – Току-що разбрах от госпожа Янсен и господин Грош, че имаме две устни изменения, които искаме да внесем 19 и 30. Те вече са на разположение, но ние ще ги внесем утре. Нека ви припомня още веднъж че устните изменения могат да бъдат внасени в самия ден, но ако има възражения, не могат да бъдат разгледани. Госпожа Йенсен от Ауди. Благодаря. Искам да благодаря на господин Кадрауи за усилията му да осъществи напредък и да направим някакъв компромис, но определено сме пред една ситуация, на половина 50 на 50. Мога да кажа, че измененията, които предложих заедно с господин Грош, се опитват да подчертаят това. Но а, мисля, че директивата за работното време трябва да покрива също така и самонайтите. Те не са включени в тази директива днес. Такъв е случая и с шофьорите на таксита. Относно времето за каране и кое да влиза в него, не съм съгласна с господин Кадралай. Именно за това предложихме изменения. Ситуацията е много сложна. Именно за това ще се опитам да направя устни изменения на член 19 и 30 където хората, които не са засегнати от разпоредбите за часовете за каране и за почивка, Um да бъдат все пак по някакви разпоредби. Нека да не забравяме, че имахме проблем по директивата с работното време, свързан с, примерно, шофьорите на военни превозни средства и така нататък. Именно за това поставих изменение по изменение 19, където се казва под обхвата на приложение на директивата с изключение на ограни... на тези под 3,5 тона. Но е вярно, много, много е трудно да се разискват абстрактни неща, с които си нямаме наистина, с които не сме виждали на практика. По изменение 27 ние не сме съгласни с Клаус относно това, че превозните средства под 3,5 тона трябва да бъдат а, покрити от директивата за работното време. Тук едва ли не разискваме директивата за работното време. Това е което имах да кажа. Благодаря. Да. Виждам, че а, тук можем да стигнем до 5-6 различни мнения преди гласуването. Госпожа Лихтенбергер? Да. Колежката Янсен а, а, предлага, може би е хубаво да се раздели времето на шофиране и времето на почивка, но това е едно и също лице, така че нещата винаги са свързани. А, и лицето а, се уморява е, докато кара и представлява опасност за движението. Е, хубаво е да се разделят нещата, но на практика това е невъзможно. На второ място, колкото до фалшивите е, самонети, Това ни е проблема всъщност. Едно нещо е ясно. Твърди се, че всеки е, трябва да има възможност да прави каквото иска. Ако при происшествие пострада само той. А, обаче не е така в случая, защото опасността която представлява човек, който кара 40 тона повече от 15 часа, е голяма и не само за него. Или това не значи, че автомобилите под 3,5 тона са безобидни и те могат да предизвикат тежки происшествия. Още повече, че те се движат на малки разстояния. В Централна Европа ние установяваме, че това са автомобили, които могат да бъдат е, управлявани без никакви правила. Това става все по-често и опасността нараства. Трябва да бъдем бдителни, е, защото гражданите очакват да бъдем бдителни, да реагираме и да не се правим, че нещата не съществуват. И заради това искам всички самонети да се включат. Вие сте прави, че е трудно да се провери кой е истински самонайти и кой е, е фалшив. Защото в тази област е, въображението, ако трябва да бъда така любезна, въображението е на власт. В отрицателен смисъл. Ако обаче трябва да бдим за сигурността по пътищата и да избегнем нелоялна конкуренция между предприятията, предприятия, които е, спазват закона и е, тези, които правят социален дъмпинг, трябва да имаме предвид точно това и ви приканвам да е, си преразгледате позицията. Естествено, е, че всеки чете Евангелието както му изнася, но както каза докладчика, най-важното е, е, е че ако няма контрол и най-добрите разпоредби няма да имат никаква полза и затова трябва контролът да стане много по-строг. Благодаря, господин председател. Е, е, колегите, колегите се стараят, колегите дават максимума от себе си, но нещата трябва да бъдат ясни. групата, за която говорихме, трябва да бъде изключена от директивата. И за да се чуе гласът ни утре при вота, Изменения изменение 24 и 25 е, иска се разделно гласуване по първа част на тези текстове. тези изменения се приличат. Гуси Кадра Уи каза, че е, неговата група е склонна към компромиси, но тук нещата са черни или бели. И затова аз не знам как е, моята група ще направи компромис. За нас е невъзможно. Ще видим кой печели утре на гласуването. Ако има разделно гласуване, казва господин председателя, моля да уведомите секретарията, на мен ще ми е по-лесно. Благодаря, господин председател. Измененията са в три групи. Вашите уводни бележки а, успяха да посочат къде са истинските проблеми. Очевидно, първият въпрос са самонаетите водачи на превозни средства. Докладчика сигурно си спомня, че аз посочих че в мой избирателен район, където имаме около стотина а, дружества с различни размери и разпространение, много от тях са микродружества и а, това би а, засегнало в неблагоприятен план тяхната дейност. Съжалявам, а, господин председател, но ще трябват тук да се изкажа в защита на превозните средства до 3,5 тона и тяхното включване в директивата. Мога само да припомня опита, който имам от мой избирателен район. Е, ние сме селски район, имаме шофьори на камиони, които превозват стоки от местните магазини а, до селските стопанства, това не може да бъде регламентирано, защото обстоятелствата винаги са различни. Госпожа Лихтенбергер мисля, че нямаше намерение точно това да каже. Обеден съм, че съзира какъв е проблема. Например, проблема в Австрия не е същия, какъвто той е в а, Англия. И въпросът е, че искаме да изработим нещо, което да стане на всички, а това не е така в моя избирателен район, несъмнено. И с последната точка ще приключа. А, определението за нощна смяна. До сега поне а, това бе една концепция, че а, нощните смени са въпрос, който се урежда чрез субсидиарно. Всяка държава членка решава какво означава нощна смяна. тук се забелязва стремеж това да бъде регламентирано. Това е а, нещо, което върви в погрешна посока. Един размер не става на всички и аз съм против а, нещо, което би отнело правото на една държава да реши как да а, действа в определени ситуации и да прехвърля това право на комисията. Господин Паскарели от комисията, моля. Благодаря. Благодаря, господин председател. Комисията направи предложение и държи на него. Имаше различни аргументи, както тук, така и в а, а, Комисията по заедостта. Да, господин Пасклари, това все още е обмен на мнения. Да, извинете. Продължавам. Казвах, че направихме предложение, държим се на него, но искам няма да крия, че комисията определено се тревожи за сигурността по пътищата и чрез законодателство в тази област ние се опитваме да се справим с проблема. Но може би това не е най-правилното място да, да се справим с проблема. Господин Кадрауи положи усилия да постигне компромис. Но Виждам позициите тук, както и в Комисията по заедостта. И те все още са много... са в двете крайности. Няма компромис. Ще трябва да има гласуване. Ние от своя страна си имаме собствено мнение, особено по голям брой от измененията. И мисля да имаме наистина широко, възможно най-широкото споразумение по текста но изменение 1, 6, 7, 10, 22, 29, 32, 40, всички засягащи самонаетите шофьори, не осигуряват а, това, което ние искаме да правим, а именно а, да намалим административната тежест. А именно, опитваме се да махнем тази тежка административна рамка, която, която в момента се налага на държавите членки. Мисля, че отиват, тези изменения отиват твърде далеч спрямо това, което бихме могли да направим и застрашават законодателство, което по принцип и без друго ще бъде трудно да се наложи. Относно превозните средства под 3,5 тона. Ние сме готови да разгледаме този проблем, но имаме общо правило, което казва, че всички разпоредби се прилагат за превозните средства на 3,5 тона. И не можем да, да включим тези превозни средства под 3,5 тона в решение адхок само за дадена част от законодателството, а не и за, вси, за цялото ни законодателство. А, вече започнахме едно проучване за последствията от евентуално включване на превозните средства под 3,5 тона в цялото ни законодателство за пътищата. Изчакваме резултатите и а, тогава евентуално ще направим нещо но не искаме просто да, да съдим по е, конкретен случай. По измененията, които се опитват да дадат по-ясна дефиниция на това кой е самонает работещ и кой не е, а, там бихме могли да подкрепим защото в настоящото законодателство имаме проблеми с прилагането му. И бихме подкрепили всички изменения, които а, предлагат по-добра дефиниция 9.31 на господин Елкадрао и 20 на Вортман Кол и от госпожа Тикао в което се казва, че всички трябва да бъдат по-добре уведомени за това законодателство. Разбира се, комис... вашата комисия ще реши с вод утре сутринта. Благодаря. Съвсем накратко, ако имате коментари, иначе пристъпваме към заседание на координаторите. Мисля, че тези, които са, вече имат убеждения по единия вариант, със сигурност няма да се сменят мненията. Имаме тета, да се heb nog drie Всъщност, ние сме си в графика. Още три минути ми остават. И, и аз искам да направя няколко забележки към комисията и към колегите. Сега, в настоящата директива, която трябва да е правно задължителна, самонаетите са в полето на приложение – това е факт. Не може да се каже, не можем да ги контролираме. Може и да не може, но трябва да се приемат нещата каквито са и да видим как да се справяме. В контролът е нещо важно. Да, така е. Именно за това се опитах да приложа малко по-европейски подход към контрола. Трябва да се постигне нещо подобно, защото имаме вътрешен пазар, вътрешен пазар на услугите, вътрешен пазар на транспорта. И за това трябва да се опитаме да упражняваме контрол и да се опитаме да хармонизираме формите на контрол. Затова не исках да предлагам решение сега. Оставих комисията да помисли. Комисията не го е направила, може би е претрупана с работа. Разбирам нейните затруднения. Сега пак се връщам